за тази чудесна подгряваща сесия. Надявам се, че сте подгрели по време на досегашните разисквания. Добре дошли на гражданския диалог. Сега ще имате възможност непосредствено да разговаряте с комисар Наврачич. Благодаря ви, господин Наврачич, че отделихте от времето си днес, за да разговаряте с нас, за това, че сте и домакин на диалога под надслов Демокрацията и аз. Вие отговаряте за образованието, културата, младеща и спорта. Тази седмица е посветена на европейската младеж, т.е. на вашия ресор. Така че наистина с удоволствие удоволствие ще разговаряме с вас. През следващите 90 минути ще разговаряте с господин комисаря. Той ще изслуша вашите виждания за това какво очаквате от Европейския съюз, за да изиграе ясна роля в живота ви. За това как с какво предстоящите европейски избори ще са важни за вас. Можете да разкажете вашата история, да дадете израз на страховете и надеждите си за бъдещето. Вие сте от различни страни, различен е контекста, в който живеете, затова за нас наистина ще е интересно да ви изслушаме. Вие всички оформяте уникалния демократичен модел в Европа. Всички можете да се изкажете, не само нези сред вас, които вече са участвали в програмите жени или провеждат някаква друга дейност. Разбира се, ще могат да се изкажат и нези, които са се изказали до тук. Ще можете да говорите или на английски, или на 22 официални езика на Европейския съюз. Многоезичието също е нещо, в което се състои красотата на Европа. Благодаря на многото преводачи за усилената им работа днес. Да, те наистина заслужават аплодисментите ви. As... Нека кажа няколко думи и за ролята си на водещ, за да протекат гладко разискванията. Когато искате да се изкажете, моля само да вдигнете ръка и ще ви дам думата. До сега сигурно сте разбрали как работи системата. Като натиснете червеното копче, се включва микрофонът. Моля да се представяте с имената и държавите си. Ще ви помоля с също и да сте сравнително кратки. Разбира се, не е нужно да се изказвате в рамките само на едно изречение, но бъдете кратки, за да може колкото се може повече от вас да се изкажат днес. Благодаря и на всички онези, които следят проявата на живо на страницата ни в интернет и по Twitter. Днес използваме два хаштага Основният е хаштаг Week на английски. Моля, използвайте го. Вторият ни хаштаг днес е хаштаг EU Dialogue на английски. Моля, Използвайте го. Телефонът е в джоба ми. Ще следя реакциите ви на този хаштаг на живо. Днешната ни дискусия е посветена на вас, на Европа. Представям ви и Анджела Русо от Неапол. Той е участвал в една инициатива, в рамките на която е пътувал из Европа. Запознал се е с млади хора като него. Заедно те са се запознали с различни европейски пейзажи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 Нека започнем всички заедно. Сега ще научим повече за тази прекрасна инициатива Discover EU, Откри Европейския съюз, след малко. Но нека първо дам думата на комисар Наврачич, за да открие официално диалога. Имате думата, комисар Наврачич. Добро утро, благодаря ви. Седмицата на европейската младеж винаги е била важна проява на европейско равнище. Била е важна за младите хора, но не само за тях. Била е важна за разработващите политики, както и за всички заинтересовани страни, работещи по въпроси от значение за бъдещето. Но тази седмица на Европейската младеж е изключително важна, тъй като остават само 4 седмици до европейските избори. Те ще са един важен момент ще имате възможност да изразите тогава вижданията си за бъдещето, да оформите бъдещето на Европа и да изберете бъдещите и лидери. Преди пет години, когато застанахме начало на Европейския съюз, той бе засегнат от економическа криза. Нивото на младежката безработица в някои държави членки бе над 50%. Сега постепенно се отърсваме от тази криза. премина най-тежкият момент от економическата криза, но трябва да говорим за бъдещите перспективи за развитие за европейската економика, за това какво можем да направим за вас, за да се чувствате по-сигурни и по-в безопасност в Европа по отношение на пазара на труда, например. Има много дискусии, дебати, понякога и конфликти за перспективите за бъдещо развитие на Европейския съюз, за състоянието на демокрацията на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки. Трябва да говорим по всички тези въпроси, за да отправим послание към вземащите решенията сега и вземащите решенията в бъдеще. Вие трябва да изразите своите мнения, да ни дадете обратна връзка за случая случващото се в Европейския съюз. Ще ви слушам и ще взема мнението ви предвид при вземането на решения. Заедно можем да направим нещо важно за бъдещето на Европа. Добре дошли! За мен наистина е удоволствие да съм тук с вас. Надявам се, че дискусиите тази сутрин ще са ползотворни. Thank you very much благодаря ви, господин комисар. Нека започнем веднага диалога. Кой иска да разчупи леда? Виждам много вдигнати ръце. Вие първи вдигнахте ръка. За това и ще ви дам думата. Благодаря. Ще се изкажа на малтийски. Наистина се извинявам, но мисля, че малтийски е един от малкото езици, от които няма превод днес. Или има, превод от малтийски. Извинявайте. Сгреших, можете да продължите на малтийски. Искам да кажа нещо съвсем просто. Господин комисар, казахте, че бихте искали повече заетост за младежите. Защо тогава не се вземат предвид младежите при разработването на политики? Още един въпрос. Защо именно тук, в Европейския парламент, работят стажанти, които едва си плащат найема, които работят за много малко или почти никакви пари. Как Европейският съюз в такъв случай може да излезе с добър пример? Как можете вие да излезете с добър пример? ако не давате възможност на младежите да участват във вземането на решения. Чухте ли първия въпрос? Да, ставаше дума за участието на младежите в процеса на вземане на решения. Това е един доста сложен първи въпрос. Мога да ви дам обща представа за участието на младежите в Европейския съюз. Участието им в политиката по отношение на заетостта зависи и от поведението на гласоподавателите, от това дали се гласува. Можете да сте депутат в Малта, можете да сте и депутат от Малта тук в Европейския парламент. Какво прави комисията? Комисията разкрива възможности за диалог с младите хора. Има една институция, тъй нареченият структуриран диалог на социално равнище. Това е диалог, който се провежда редовно с най-важните действащи лица в областта на политиката по отношение на младеща в Европейския съюз. Сега искаме да достигнем до всички млади хора, не само до членуващите в младежки организации искаме да достигнем до онези, които не са представени от младежките организации. Те са маргинализирани, не се чува гласът им. Именно до тези хора искаме да достигнем и да ги включим в диалога. Те трябва пълноправно да участват в обществения живот. Ако те в края на май реализират правото си на глас, ако гласуват и изберат своите представители, дори ако те самите бъдат избрани, то ще може да се чуе гласът им на ниво институции и в процеса на вземане на решения. От друга страна, имаме и програми за стажове. Една от най-популярната програма за стажанти е програмата на, на Европейската комисия. Това са много добре платени 6-месечни стажове. Можете да дойдете тук за един такъв стаж, да се запознаете с европейските институции и след стажа си да намерите работа. Така искаме да предложим нови възможности на вас, както и на активно работещите млади хора, които проявяват интерес към участието, участие в европейските политически процеси. Благодаря ви. И вие също имате думата за въпрос. Здравейте, казвам се Наталия, от Латвия съм, но ще продължа на английски, за да е по-лесно. Бе поставен въпросът за това не защо не повече млади хора участват в диалога, а защо не участват повече млади хора в политическия живот – вие казахте, че това в крайна сметка зависи от гласоподавателите, но не би ли трябвало и политиците да направят процеса по-приобщаващ за младите хора? Младите хора трябва да участват не само в диалога, но и в вземането на решения и в разработването на политики. Винаги съм работил с млади хора. Когато бях министър между 2010 и 2014, Две трети от служителите в ресорното ми министерство бяха под 35 годишна възраст. Мисля, че от политиците зависи дали ще използват всички възможности да се заобиколят с да се оградят с млади хора. За мен въпросът не е от политическо естество. Става дума по-скоро за това дали политиците проявяват чувствителност спрямо младите хора и техните грижи. Можем да въведем квота за младежи, но не това ще е решението. Една такава квота ще е само административна мярка. Трябва да убедим политиците, че младите хора не са пасив, а актив за бъдещето. Мисля, че това все повече се осъзнава. Ако разговаряте с вашите представители тук в Европейския парламент, то ще видите, че мнозинството от работещите около тях са млади хора. Така че има промени. Вероятно те протичат бавно. Трябва да се работи усилено за тях но трябва да убедим, според мен, по-възрастните, по-опитните политици да се заобикалят с, ограждат с млади хора сред сътрудниците си. И вие имате думата. Добро утро, добро утро, господин комисар. Аз съм Рикардо от Италия. Ще се изкажа на английски. Радвам се наистина, че всички можем да се изказваме народните си езици но като европейци сме и едини в многообразието, а като говорим на английски, можем да се и обединим. Наистина, ме радва днешните дискусии, радваме днешната проява. Само нещо ме дразни. Постоянно се повтаря думата млади и младежи. Аз не съм просто младеж. Аз съм гражданин, който е млад и не искам да бъда окачествяван като младеж до 35-та си година или по някакви други критерии. Гражданското общество и политиците, според мен, трябва да гледат повече на заслугите, а не толкова на възрастта. Кои са каналите, които можем да използваме, за да дадем израз на способностите си? Това е по-важният според мен въпрос. Това е, това е решаващият въпрос, а не възрастта като критерии за навлизане в политиката. Въпросът ви ме отвежда до вечния проблем на политиката по отношение на младеща. Отделна област на политика ли е това или хоризонтална такава? Тоест, не трябва ли въпросите свързани с младеща да са представени във всички области на политика? Според мен са важни и двата аспекта. От една страна, поставям въпросите свързани с младеща, и в контекста на всяка една друга област на политика. Вие сте прав, крайна сметка става дума за, само за възрастова група. Но от друга страна, вие младежите имате и някои специфични потребности, на които може да се откликне по-добре, може би, ако се изтъкнат специфичните характеристики на възрастовата ви група. Вие за първи път ще започнете да работите за първи път ще създадете семейство и така нататък. Тоест имате някои специфични характеристики, благодарение на които можем да се съсредоточим и върху специфичните ви потребности. Да, вие сте прав, вие сте млади европейски граждани, не просто млади хора. Има някои други прояви в рамките на които поставяме по-силен акцент върху гражданството, като вземаме предвид, разбира се, и аспектите свързани с младеща. Но тази седмица е посветена на младежите, на вашите конкретни потребности, на вашите конкретни проблеми. За нас тя е възможност да изслушаме гледната ви точка. Вие сте бъдещето на Европа. След 10 до 30 10 години вие ще сте на ключови позиции. Вие ще сте новите лидери на Европа в економиката, в бизнеса, в политиката, в културната сфера. Вие трябва да разговаряте помежду си и да ни информирате за вижданията си за бъдещето. Така ние ще можем да подготвим бъдещето за вас на базата на настоящите си решения. Благодаря ви. Ще вземем, ще изслушаме и някого в задната част на залата. Имате думата. Не, не вие имате думата, а вие. Казвам се Лиза, от Австрия съм. Днес съм тук с колеги и приятели Организира... Създадохме една прекрасна младежка организация. Младите хора проявяват интерес към политиката, искат да участват в политическия живот. Проблемът обаче е, че не могат да гласуват нямат възможност да участват в избори, което според мен е голям проблем. Има в цяла Европа много млади хора, които проявяват голям интерес към политиката и искат да се занимават с политика, но им е трудно да надигнат глас, тъй като нямат право да гласуват на изборите. We didn't have the translation for this one. Maybe Christina, you can help. We didn't have the translation. I have a, a private translation. Ah, okay. Този въпрос не беше преведен, нямаше превод. You've asked about the voting age, huh? Зададохте въпрос за възрастта за гласуване. Не, не ставаше дума за възрастта. Има бежанци, например, които нямат право да гласуват, нямат право да участват в политическия живот, да правят политик. Това са млади хора, които проявяват интерес към политиката, но не им е позволено да гласуват. Да, но правото на глас винаги е било обвързвано с гражданството имаше само едно изключение. 1918 Съветската конституция. По силата на тази конституция правото на глас не е било обвързано с гражданството, а с принадлежността към определена класа. През 1918 всички работници по света са можели да гласуват в Русия. Но ако става дума в днешно време за мигрант или бежанец, ако той получи гражданство, то той може да гласува. Ако не, обаче не. Гражданството е основен елемент от правото на глас. Държавите членки решават кой да го получи и кой не. Моля да проверите, техниците да проверят системата, тъй като явно има проблем с превода. Имате думата вие на номер 61. Yes, yes, please. Okay, so I'll try in English. So when I go to school in the morning, it's ще говоря английски. Излизам в 6 сутринта и се прибирам в 8 вечерта, когато ходя на училище но никой не знае, че използвам европейска програма. Еразъм плюс европейска програма, но не много са хората, които участват в Еразъм плюс. В рамките на деня, 10 часа на ден, аз използвам всички тези ползи от Европейския съюз, но много от младите хора не знаят за това – Според мен всички тези ползи от Европа са нещо, с което сме свикнали. Но нима хората смятат, че всички тези ползи ще останат, ако изчезне Европейския съюз. Тъй като доста в момента казват, ние ще сме си добре и без Европа. От моя страна мога само да кажа, при нас има 90 члена, само 6 от тях знаят за какво става дума. Може би в цялото ми образование само няколко седмици сме говорили за Европа и това е всичко – ето, сега съм в Европейския парламент, мога да науча много неща, но всички останали, които не са тук, не знаят нищо и това според мен е големия проблем. Как можем да го решим? Откъде сте вие? От Германия. Напълно съм съгласен с вас и нямам решение – ако знае какво е решението, проблемът щеше да е решен. Но е ясно, че междуличностната комуникация е много по-ефикасна от тази между институциите. И ние можем да разпечатваме всякакви дипляни и да обясняваме, но вашето лично участие, личните ви постижения могат да убедят вашите приятели и хората от обкръжението ви – това, което мога да направя и в собствената си страна, в моята махала. Ето всичко това е важно. Така стигаме до големия убедителен аргумент за Европейския съюз. Ние, от друга страна, препоръчваме на държавите членки да включат европейските изследвания в училищната програма. С други думи, да се говори за Европейския съюз, ценностите на Европейския съюз. Всъщност, ако хората знаят много малко за Европейския съюз, то е тъй като те не си дават сметка за основните ценности, основните институции – ето аз съм комисар. Но никой не знае, що е то комисар. Повечето се обръщат към мен като европейски депутат. Но аз не съм. Аз съм член на друга институция. Но никой като че ли не знае какво прави Европейската комисия. Ние трябва да обясняваме основните принципи, основните идеи – на европейската интеграция и да говорим и за историята, тъй като големия успех на Европейския съюз е, че до сега е предотвратил войните на европейския континент. Това, според мен, е най-важният проект, най-голямото постижение на Европейския съюз. And as you said, Commissioner, understanding Europe, understanding what Europe does for you is a real challenge. И вие, господин комисар, казвате, че наистина не е толкова лесно да се разбере Европа, но ще дам думата на Наталия Филиповска от Полша. Ти, Наталия, си участвала в програмата Откри Европейския съюз на 18-19 годишна възраст. Разкажи ни. Първо, аз ще остана седнала, не искам да преча на никой да вижда трибуната. Наистина аз участвах миналата година, сега съм на 19 години, но тази програма е най-вече за 18 годишните. Попаднах на реклами във Фейсбук и първо си помислих, че това сигурно е някакъв вирус, някакъв трик. Повечето хора в Полша си казват няма нищо безплатно. Но след това получих и още информация и заедно с най-добрата ми приятелка решихме да се запишем. Това е най-хубавото, което ми се е случвало до сега. Благодарение на Откри Европейския съюз ти си могла да пътуваш до пет града. Къде? Берлин, Париж, Лондон, Брюксел и Амстердам. Като не бях ходия в Париж, това беше прекрасна възможност да видя половин Европа. Наталия – това преживяване по какъв начин те направи повече европейка. Просто се чувствах у дома, където и да отида, попадах на много добри хора. И поляците са добри хора, но и всички хора, на които попаднах, бяха много добри. С отворени сърца разговаряхме с тях – И след това попаднах и на други участници в Откри Европейския съюз. Станахме приятели, ние сме в контакт. В училище се е говорило за Европейския съюз от време на време, но е съвсем друго. Когато отидеш в една страна, и заживееш като хората в тази страна. Опознаваш ги, сприятеляваш се с тях. Например, в Полша за закуска ние едем кремвирши и това е една много тежка, голяма закуска. Но отидохме във Франция, отидохме в един ресторант, поръчахме си закуска, и какво беше? Закуската, кафе, портокал, сок и едно малко круасанче. Това беше всичко. Но ето за мен е различно и го откривам със собствения си опит. А в Лондон всичко беше толкова различно. Хората са различни. В Польша ние сме бавни хора, бавно живеем, докато в Лондон всичко е забързано – няма значение кое е време на деня, е, дали е сутрин или вечер. Всички бързат. Но по някакъв начин това е наистина много впечатляващо, съвсем друг начин на живота. Много ти благодаря за това, че ни разказа. Сигурно вече си заразена от вируса на пътуването и ще пътуваш още дълго. Благодарим на Наталия Филиповска за това, че сподели. Господин комисар, може би няколко думи за тази нова инициатива Откри Европейския съюз. Тя е наистина уникална, насочена е към младите. Знам, че използваме думата млади, но наистина в този случай това е инициатива за 18 годишните. Да, тази инициатива беше замислена от двама младежи от Германия. Европейският парламент я поде, а ние в Европейската комисия приложихме на практика проекта. В него се включват 18 годишните европейски граждани. Миналата година дадохме възможност на 30 000 младежи от Европейския съюз да пътуват безплатно – в чужбина с една пътна карта, с определена идея. Тази година ще участват 40 000. Поканата ще бъде оповестена и дния четвъртък. Ако сте 18 годишни, проверете я. Този проект е много успешен, финансирането вече е гарантирано и е стабилно поне за още няколко години. Идните 8 до 10 години със сигурност ще го имаме, така че използвайте възможността. Наистина използвате възможността на втория ред. Знам, че вие имате голямо желание да се изкажете. Казвам се Теодор, от Унгария съм. И тъй като имам възможност да се изкажа народния си език, ще говоря унгарски. Мисля, че повечето от присъстващите тук ще се съгласят с мен, ако кажа, че европейците не осъзнават действително, че са европейци. Няма да говоря сега за европейската идентичност, но наистина мисля, че европейците нямат чувството, че са европейци. Не знам какво е положението тук в Брюксел, но в Унгария, например, на хората трябва да им се помогне да осъзнаят, че са европейци. Както и че вземаните тук решения са легитимни и важни. Hogy válaszolják So then I switched to my, on my mother tongue and I, I answer in Hungarian. Ще отговоря на матерния си език Ez így van, az igazi probléma azt hiszem az. Ще отговоря на унгарски, тъй като въпросът бе зададен на унгарски. Проблемът според мен се състои в това, че повечето хора гледат на Европейския съюз от гледна точка на външната политика – и в нашата родна страна, в Унгария, се разпространяват новини за Унгария и новини за Европа, за Европейския съюз. Но това постепенно се променя. Много теми, свързани с Европейския съюз, биват разглеждани вече и като вътрешно-политически теми. В Унгария, например, е много важен въпросът за процедурата по член Различните разисквания тук в Европейския парламент имат отношение към вътрешната политика в Унгария. Това въжи също и за държави като Полша и Румъния, например. Мисля, че през идните години темите, свързани с Европейския съюз, все повече ще бъдат разглеждани като вътрешно-политически такива. Все повече хората ще осъзнават, че политиката на Европейския съюз е и вътрешна политика и част от техния живот. Точно така. Нека чуем вашия въпрос. Заповядайте. Аз съм Марко и съм от Франция. Ще говоря френски, защото мога да го направя. 2014 година бях много очуден, че толкова много хора се въздържаха от гласуване. В някои страни този процент беше много нисък. В Гърция, Австрия и Малта мисля, че можеш да гласуваш още от 16 годишен. Не знам защо това не се направи в целия Европейски съюз. Ние говорим за участието на младите и това ще е начин да се увеличи участието в изборите, ако започнем да гласуваме от 16 годишни. Благодаря ти, Марко. First, you have to convince the parliament. Първо трябва да убедите парламентите на националните държави да одобрят такова законодателство. От друга страна, не искам да съм адвокат на дявола, но не съм сигурен, че ако намалим възрастта, ще увеличим избирателната активност. Може би трябва да попитаме австрийските колеги или колегите от Малта. В Мата за първи път тази година ще бъде проведено такова гласуване. Необходимо е да проверим дали има такова съотношение между гласуването на по-рана възраст и повишената избирателна активност. Аз за жалост не съм убеден. Заповядайте място 155. Защо нямаме европейски комисар на младеща? Ние сме бъдещето. Ние би трябвало да можем да кажем какво искаме. А вие как може да знаете какво искаме? Всяка страна трябва да има свой представител в Европейската младежка комисия. Откъде сте вие от Румъния? Защо мислите, че аз не ви слушам? Не знам как ни слушате. В моята страна ние не сме толкова политически образовани. Не знаем как можем да се включим. Във всяка държава членка има Национален младежки съвет и представителите на Националния младежки съвет участват в Европейския младежки форум. Имаме представители на младежите от всяка държава членка, така че вие трябва да проверите кои са вашите представители в Румъния ние водим и редовен диалог с заинтересованите групи в Европейския съюз и различни младежки организации. Вие можете да решите този проблем, като контролирате по-добре своите представители защото понякога проблема не е на европейско ниво, а на национално. Вие ги избирате, следователно трябва да ги контролирате. Наистина, и такива прояви ще ви убедят, че има връзка между тези, които разработват политиките и младеща. Заповядайте вие на 33-то място. Аз съм Петър Мърдович от Словения и ще продължа на словенски. Аз разговарям много с младите гласоподаватели, с всички, които имат право на гласуване. Много от тях казват, че не познават Европейския съюз, че това е нещо, което е някъде далеч от тях. Вие вече казахте, че съветвате държавите членки да преподават на младите уроци за Европейския съюз. Защо не се включи задължително европейско съдържание в учебната програма за всяка година? Защото сегашните резултати са катастрофа, срамота е. Точно това предложихме ние на държавите членки – да се включат елементи, свързани с знанието за Европейския съюз и европейската интеграция, но зависи от държавите членки. и Младеща, образованието, културата и спорта са изключителни правомощия на държавите членки. Аз нямам право да се меся в образователните дела – на държавите членки, как те си структурират образованието или какво включват. Това, което мога да направя е да отправя препоръки за действие. Например, да се включи темата Европейски съюз. От друга страна, мога да стартирам проекти с добавена стойност, като проекта Еразъм, защото това е една схема на множество нива. Не бих казал, че положението е безнадежно. Вземете разъм. Да, до сега имаме 9-10 милиона участници. Еразъм всъщност е важен чрез опита, преживяванията – Ако държавите членки включат европейската тема в учебните програми, Еразъм ще бъде още по-популярен. Имаме 18 милиарда за няколко години. Това е доста впечатляваща сума. Много е хубаво, когато младите се чувстват у дома си в друга страна. Да, Процесът е бавен, но в политиката се напредва стъпка по стъпка. Заповядайте, момичето с очилата. Здравейте, Емилия от Литва. Не. Имаше неразбиране, но продължете. Аз съм Емилия от Литва и ще продължа на литовски. Norėčiau dar kartą pabrėžti, manau, ką jau girdėjau daug kartų jaunų сакант, а apie. Бих искала да повторя това, което вече се каза многократно. Изключително важно е образованието. Трябва да се включат предмети с европейско съдържание – освен това е необходимо да се развие отговорността, уменията. Литва е член на Европейския съюз вече повече от 10 години, но ние имаме голям проблем с образованието най-вече в селските райони, в провинцията. Аз съм от столицата и си давам сметка, че съм имала много шансове Знам обаче, че хората, които живеят в селските райони, нямат такива възможности. Като идвам тук, също разбирам, че има най-различни проекти, насочени към младите хора. Струва ми се, че би трябвало младите да имат достъп до тях, да знаят за тях. Yes, it is one of the most sensitive issues. Наистина, това е една от най-деликатните теми на бъдещата образователна политика. Маките училища, училищата в отдалечените или селските райони, тъй като вие сте права. Образованието, училището е най-могъщия фактор за интеграцията. Няма ли училище, възможността за социална интеграция и мобилност намалява. Това, което ние можем да направим е да увеличим финансирането по регионалните фондове, да се използва и Европейския социален фонд, както и някои от проектите по Еразъм. От друга страна може да се разчита на революцията в компютърните технологии – ние, например, започнахме една инициатива за електронно побратимяване на училищата онлайн. Над 6000 учили, учители участват. Много са свързаните училища. Те могат да си помагат взаимно и това е наистина от голямо значение за училищата в отдалечените региони, защото тук се включва и личния контакт. Например, при преподаването на чужди езици е много хубаво да можеш да практикуваш езика онлайн и чрез такова побратимяване това е възможно. Така че електронното побратимяване е една добра възможност. Ние планираме и още проекти в рамката на Еразъм, за да може тези млади хора и преподаватели, които са от малките училища, от селските райони, да получат по-голяма финансова подкрепа. И така училищата да оцелеят. Обещах, че сега е вашия ред номер 73. Добър ден. Казвам се Джесика. От Португалия съм. Живея в Лондон. Мисля, че наименованието на днешната инициатива е много важно. Колегата от Италия каза, че седмицата не трябва да се нарича седмица на младеща или пък това събитие да се нарича събитие на младеща. Ние сме от различни поколения, имаме различни нужди. Понякога казвате, че сме млади хора, но забравяте, че имаме различни нужди и не би трябвало да се забравят тези нужди. Сега ще говоря на португалски. Мисля, че въвеждането на предмет, свързан с Европейския съюз в училищата, е нещо много важно. Младото поколение иска гъвкавост. Трябва да може да се гласува когато си в университета. Трябва да се промени системата, по силата на която се гласува. Благодаря. Искате да има изборни секции в университетите. Така ли? Има такива държави. Всъщност, това е едно конкретно решение. Няма проблем да се организира изборна секция в университетите. Говорете с представителите на вашето правителство. Вие печелите, тъй като много отдавна вдигате ръка. Ще ви дам думата. Заповядайте. Ще говоря на испански. Eh. Благодаря ви. Аз съм Сан Хуан от Сантандер, Кантабрия в Испания. За нас в селските райони е много важно да се използва програмата Еразъм и това да помага. Продължавайте. Това, което е важно, е местната общност да стигне до международната. Ще изчакам. Es importante el empoderamiento Важно е местната общност да се свърже с международната, защото в много от тези места не се познава Европа. В университетите говорим за Европа и е важно да работим с селските райони, да обясняваме да се предвидят такива дейности, които да обединяват чрез програмата Еразъм, чрез социалния фонд. Ние сме много благодарни за програмата Еразъм. Необходимо е местната общност да разбере тези хора, които живеят в много малки и отдалечени места, да разберат, че могат да имат повече власт, защото те не си дават сметка за значението. Разбира се, всички тези политики ни засягат пряко, но хората не го разбират. Много е хубаво да има програми като Еразъм, но трябва да се имат предвид и местните общности, да има повече смесване, да има повече разнообразие. С други думи, Европа да се интегрира в малката общност. You're absolutely right. I Напълно прав сте. Съгласен съм. Всъщност положението е още по-лошо спрямо това, което вие описвате. Казвате, че Съюза е само в Брюксел. Всъщност още по-ограничен е неговия обхват. Посетих Моленбек преди 3 години след терористичните атаки. Срещнах се с представители на младежите в тази община. За тях Европейския съюз също е нещо много далечно. Само, че Моленбек е на 500 метра или 1 км от тук. Моленбек е район на Брюксел. Хората смятат, че са излишни и че въобще не са част от ЕСА. Промяната ще настъпи, когато се натрупа критична маса. Ако има достатъчно участници в програмите Разъм и в рамките на други програми и проекти, които да могат да свидетелстват, тогава ще се стигне и до реална промяна. И така ще можем и да отбележим успех в нашата комуникационна стратегия. Много хора искат думата, ще трябва да избирам. Номер 411. Извинявайте, че използвам номера, но така много по-лесно. Добър ден. Казвам се Кристина, ще говоря на испански. Hope it works, otherwise we'll use the... Go ahead, please. Buenos días, yo soy profesor. Здравейте, аз съм учителка в един колеж в Испания и тук представлявам училищата посланици на Европейския съюз. Тук са и моите ученици. Аз бих искала да поискам от Европейския съюз финансови средства, които са необходими за да реализираме своята дейност. Също така искам да поискам време, тъй като е много важно, господин комисар, вие лично да посещавате училищата и да обяснявате за какво става дума, като говорим за Европа. I do, I do. Thank you. Благодаря за съвета. 500 милиона са гражданите на ЕС, а пък аз разполагам само с 5 години. Ще е много трудно да се срещна с всички хора. 100 милиона души на година. Доста срещи ще са това. Често обаче разговарям с гражданите, срещам се с млади хора, с студенти, ученици – Ще дадем повече средства на държавите членки, на университетите, на училищата. Бюджета на Еразъм ще бъде отвоен. Времето по-трудно може да се управлява. Няма как да го управлявам аз. В бъдещата 7 годишна финансова рамка ще отвоим средствата за Еразъм. Ще увеличим мобилността в рамките на училищата, ще имаме програми за социална интеграция в целия Европейския съюз. Оценявам високо това, което правят учителите. Вие сте светлината, от която имат нужда нашите бъдещи общества. Благодаря за това, което правите. Господин комисар, Получавам коментари по интернет. Не мога да прочета името, тъй като някои от знаците са неразбираеми. Какво е посланието? Този човек казва, надявам се, че ще се обсъди и програмата за стипендии за ученици и студенти, които нямат достатъчно средства. Комисаря, това е част от еразъм всъщност. Информацията, с която разполагаме по-настоящем показва, че една трета от участниците са от семейства с по-скромни възможности с не толкова големи възможности. Увеличение бюджет на Еразъм ще превърне програмата в една по-социално чувствителна инициатива и ще се включат повече семейства с по-низки доходи. Много говорим за Еразъм. Вижте момчето снимано тук по средата. Той е Лука от Италия. Защо присъстваш на тази снимка? Защото си участвал в Дъблин по програмата Еразъм. Кажи ни защо избра Дъблин. Това беше първият ти избор. Когато бях на 14 години, участвах в едно лятно училище в Дъблин и се влюбих в този град. След това, когато бях в университета, получих възможност да уча в един от най-старите университети в Европа, в Дъблен. Този университет разполага с една от най-големите колекции книги в Европа. Наистина исках да се потопя още веднъж в дъблинската атмосфера, в живота в Дъблин, да разбера как се преподава в този град. Всеки, който е учил в Тринити Коледж, ще те разбере. Какъв опит на трупа? Какви умения получи далеч от Италия? Едно от най-интересните неща беше да стана част от обществото на студентите, защото в Италия нямаме такива общности. Това участие ми помогна да участвам в доброволчески дейности. Например, участвах в групата на студентите в рамките на Амнести, участвах в кампании извън университета и в рамките на университета. Открих, че журналистиката ме привлича, че може би е нещо, с което мога да се занимавам. Участвах в програми, които бяха насочени към подпомагане на малки деца да се научат да четат и така нататък. Всички тези дейности, в които участвах, ми отвориха очите за онова, с което бих могъл да се занимавам от тук нататък. Почувства ли се европеец? в Дъблин. Определено, след е, престоя по програмата Еразъм, реших да се занимавам с е, изследвания посветени на Европа. Това е нещо банално, но все пак трябва да го спомена. Когато пътуваш, разбираш, че си част от е, едно голямо семейство, обединено в своите различия, но обединено от общи ценности – това може да се види, да се усети. Наистина се чувстваш свързан с а, другите европейци от другите страни. Благодаря за онова, което ни каза. Всъщност, чувам, че си правил и магистърска програма в Дания, така че опитът ти не приключва с натрупаното като опит в Ирландия. Комисаря, вашата история показва как се създава европейска идентичност и колко помага разъм за точно това. Европейската идентичност не пречи на националната идентичност. Всъщност това е една от най-благородните черти на Еразъм. Времето тече, казва модератора. Ще започна с вас. Моля да сте пределно кратки всички. Вие отдавна искате думата. Благодаря. Уважаеми участници, като че ли не обърнахме внимание, че тук на балкона има много деца между 6 и 10 години на възраст. Те ни наблюдават, нека да ги поздравим. A kérdésem pedig magyarul hangozna ez. Please use your handphone. Искам да задам въпроса си на унгарски. На времето учих в училище в Унгария което бе посещавано и от представители на германското мълцинство. Мълцинствата, според мен, са важен въпрос, по който трябва да работим повече. Въпросът ми към господин комисарят е следният. Какво може да направи Европейският съюз за онези младежи, които принадлежат към мълцинство и често се натъкват на много проблеми в държавите членки? И аз ще отговоря на унгарски, казва господин комисарят. А, hagyományosan az Európai Унио и az Европа Tanács között létezik egy munka. Европейският съюз и по-точно съветът на Европейския съюз по-скоро до момента е работил по въпроси от економическо естество. Съветът на Европа по-скоро работи в сферата на културата. Имам редица конвенции, уреждащи въпроса свързан с националните мълцинства в европейските държави. В рамките на Европейския съюз обаче също все повече ни вълнува темата за малцинствата има структура, в която членуват представители на отделните мълцинства в Европейския съюз. Целта на работата на тази структура е Европейският съюз да работи по различни въпроси, засягащи мълцинствата. Например, въпроси свързани с образованието. Изготвен е и тъй нареченият пакет за мълцинствата, по този пакет е предвидено Европейската комисия да работи по въпроса за европейските мълцинства и да излиза с законодателни предложения пред парламента и съвета. В рамките на следващите 2 до 3 години мисля, че ще се постигне голям напредък. Red. Госпожицата с червената блуза на номер 294. Заповядайте. Euh, Аз съм от Франция и ще говоря френски. Ние Говорихме доста за европейската мобилност, програмата Еразъм Плюс, програма, която е много добра за младите хора в Европа. Но моят въпрос е какво става от другата страна на Средиземноморието? Какво се прави с бежанците? преди малко имахме колега, която постави въпроса за тяхното право да участват в изборите. Е, вие казахте, че то се определя от е, самата държава, членка от гражданството. Но аз не съм много доволна от този отговор. Много е лесно е, в кавички проблемът винаги да се прехвърля или от Европейския съюз към държавата членка или обратното. Има нещо, което е простичко, то може да се направи и мисля, че Европейският съюз трябва да се заеме, а именно в училищната програма да се напомня, че ние сме страни колонизатори. Страни, които са вземали богатството от страните от другата страна на Средиземноморието. И когато не ги приемаме а, е, с необходимата хуманност, това няма как да не ни шокира. Благодаря. Yeah, Въпросът беше свързан с правата за гласуване. Затова аз е, обърна внимание на правомощията на държавите членки. Те имат изключителни правомощия. От друга страна, социалната интеграция на беженците и на новопристигналите отчасти е в правомощията на Европейския съюз. Ние можем да помогнем, можем да подкрепим държавите членки. Има много проекти по Еразъм, които са насочени към подпомагане на НПО, на местни организации, на асоциации, които са се посветили на социалната интеграция на бежанците. В рамките на Еразъм има една специална схема, която се нарича онлайн мобилност или виртуална мобилност. Тази схема е насочена към страните от Северна Африка. Това е всъщност един онлайн инструмент, който дава възможност на студенти от Тунис, от Марокко, например, да участват в работни семинари, в курсове и да участват дори в университетски програми. Те получават кредити за курсове, които са завършили и по този начин се опитваме да елиминираме пречките, които се създават поради граничния контрол или визовата политика. Те могат да участват онлайн в различни проекти. Така подпомагаме някои от страните от Северна Африка, някои от тях се присъединиха към Еразъм. Надяваме се и други да се присъединят в идните няколко години. Господин Барния би казал, че времето изтича. Имаме още 10 на минути. Кратки въпроси и кратки отговори. Добър ден, казвам се Луция и съм от Словакия. Имаме превод, ще говоря на словашки. В моята страна има една крайно десна партия. С нея се зае даже Върховния съд на моята страна. Млади хора гласуват за такава партия, за тази конкретно и за подобни на нея. Те не се интересуват от разъм и от плюсовете, които дава Европейския съюз. Да, това е сериозен политически проблем. Някои от младите хора е, изпитват е, чувство на привличане към подобни екстремистски групи и партии. Решението е у вас самите. И ние можем да се опитаме да ги убедим в противното, но и вие трябва да положите много усилия. Господина с светло-синьото сако. Казвам се Мариан Далбан от Румъния. Пише докторска дисертация в момента. Ще Говоря на румънски. Моя език е много красив. Езика наистина е красив. В един свят, в който имаме популизъм и индивидуализъм, се разпространяват всякакви фалшиви новини, всякакви слухове и хората не знаят за кого да гласуват, независимо дали говорим за Румъния или Франция. За това моят въпрос накратко. Как да образоваме гражданите така, че те да гласуват за една могъща Европа за всички младежи, където може да се живее добре? Well, you have to... Разкажете за успехите на Европа, за всички постижения, за новото развитие на което хората стават свидетели в Румъния. Инвестициите, които се правят във вашата страна, благодарение на Европейския съюз, е разъм. Ако искаме да убедим хората в различните райони, трябва да разговаряме с тях лично. Аз съм убеден, че разговорите са нещо изключително важно. Не е лесно да се разговаря с хората, но това е единственото решение. Вие имате думата там отзад. Ще говоря на италиански. Имам следния въпрос. Днес Европа работи за младите, а в Италия основният проблем е заетостта сред младежите, най-вече в Южна Италия, южно от Рим. Защо? Защото често младежите в Южна Италия не посещават училище, напускат училище на 13-14 годишна възраст. Така че дори да се въведе Европейският съюз като предмет в училище, много млади хора няма да узнаят нещо за Съюза. Задава ли си Европа въпроса за това как да достигне до тези млади хора, които са изолирани от света? Те отпадат от училище, попадат в ръцете на мафията, на хора, които ги експлуатират. Това са млади хора с по-малко възможности. Европа трябва да се насочи именно към тях. Защо? Защото тези, които ходят на училище, имат късмет, заживяват нормален живот, но тези младежи, които не посещават училища, у нас живеят в пълна бедност. Европа трябва да помисли за това как да достигне до тях. Yes, that's, that's the... Истинско предизвикателство, наистина. Точно и по тази причина включихме този проблем е, в нашата стратегия за младите хора. Тази стратегия, която предстои да бъде разгърната. Когато разговаряме с млади хора в подобни региони, разбираме, че има голям проблем. Много хора просто си тръгват. Те не могат да участват в своите общества като пълноценни граждани. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да накараме местните младежки асоциации да се вземат активно с проблема, да разговарят с онези, които по някакъв начин изчезват физически или духовно. Онези, които се отчуждават. Тези хора трябва да бъдат реинтегрирани. Все още търсим решение на този проблем. Ако имате идеи, моля да ги съобщите. Нека да отидем там отзад. Момичето, което вдига ръка, в която държи химикалка. Благодаря. Казвам се Надин, португалка съм, но живея в Люксембург. Ще започна с изказване на португалски и после ще мина на френски. Трябва да кажа, че аз със сигурност се чувствам европейка. Мисля обаче, че има разлики наистина между града и селото, но също така и в рамките на самата Европа. Сега преминавам на френски. Имам чувството, че тук в Брюксел хората се чу, чувстват повече европейци, отколкото в Южна Европа или Източна Европа. Не знам как тези страни могат да се интегрират по-добре, особено като се има предвид, че нашият лозунг един и в многообразието като чили не се прилага на практика. right, situation... Права сте, но не е толкова просто. В Румъния, например, или в България, процентът на одобрение на Европейския съюз е много по-висок от този в други страни, по-близко до Белгия няма лесно решение. Онова, което можем да направим ние, е да насърчаваме европейската идея. Програми като Еразъм Плюс, Европейският корпус за солидарност, всякакви инициативи, насърчаващи работа сред младите хора са най-добрите възможности за популяризирането на европейската идея. Мисля, че можем да напредваме така, стъпка по стъпка. Така ще можем да убедим всички европейски граждани, че европейската идея не се свежда само до европейското законодателство или единния пазар а, тя засяга сърцата на хората, живота на хората. Става дума за европейската общност. Наистина ми е съвестно, тъй като толкова много от вас искат да се изкажат, а не мога да дам думата на всички ви. Ще дам възможност да се изкажат на трима, един след друг и след това ще чуем господин комисаря. Здравейте, аз съм от Унгарския младежки съвет. Един съвсем кратък въпрос. Много младежи искат да говорят за проблемите и потребностите си, правят го, но не получават обратна връзка, не виждат конкретни резултати. Питат се дали ще бъдат решени проблемите им, дали не могат да получат повече обратна връзка по тях – мисля, че ще трябва на младите хора да се даде усещането, че гласовете им не потъват тук в брюкселската демокрация. Да, ще трябва да даваме повече индивидуални отговори на младежите на въпросите и може би във бъдеще трябва повече да използваме възможностите онлайн. Благодаря, че ми дадохте думата. Ще се изкажа на чешки. От Чешката република ли сте? Да. Госпожи и господа, чех съм, чувствам се и европеец. Важно е да се опомене това, тъй като мнозина не знаят дори, че има и нещо като гражданство на Европейския съюз. Съжалявам, че няма да се изкажа особено изискано. Много съм развълнуван. Седнал съм на мястото, на което обикновено седи в тази зала любимият ми евродепутат. Говорим за това как да мотивираме младите хора да гласуват, но не този въпрос трябва да си зададем. Преди да си зададем този въпрос, трябва да дадем възможност на хората реално да вземат решения, за да не се стига до ситуация като тази с Брексит. Ден след резултат, излизането на резултатите от референдума, хората започнаха да търсят в Google информация за Европейския съюз. Не може ли Европейският съюз да работи по този въпрос. Може би, използвайки социалните медии, може да обясните на младото поколение как функционира Европейския съюз. В Чешката република на последните европейски избори избирателната активност бе 18%. Мисля, че би могла да стигне до 50%, но за целта не бива хората да получават цялата си информация от Русия. Да, може да намерите полезна информация на родния си език, на страниците в интернет на европейските институции, но със сигурност можем да направим повече на ниво представителства на Европейския парламент и Европейската комисия, например в Прага. Те могат да направят повече, за да разпространяват информация и знания за Европейския съюз. Да, действително. Сега ще дадем възможност за още три въпроса, след което ще отговорите. Имате думата вие, вече от доста време чакате, но моля бъдете кратък. Казвам се Козимо, италянец съм, но уча и живея в Лондон вече от 4 години. Беше упоменат Брексит. Каква е вашата позиция? Каква е позицията на комисията по този въпрос? Какво ще направите, за да се запазят настоящите права на гражданите, установили се в Обединеното кралство за цели на, за целта на обучението? В момента ние имаме същите права и задължения по отношение и на таксите, и на студентските заеми. От Германия съм ще се изкажа на немски. Днес още не сме говорили за правото на участие в демонстрации. В момента много млади хора реализират това свое право, например в рамките на Fridays for Future когато се обсъждаше също така реформата на авторското право, много млади хора излязоха на улицата. Много от тях са обезверени, има чувството, че не се чува гласът им а сега от тях се очаква да гласуват на европейските избори. Какво можем да направим, за да гласуват тези млади хора? And last but not least, in the... И не на последно място давам думата на вас с мобилния телефон. Здравейте, казвам се Богдана Баша, от България съм много, толкова много време на ръка, че чак забравих какво искам да кажа. А, първо, България е млад, млада, красива държава в Европейския съюз. Аз съм учител по английски язик и преподавам на деца 18 годишни, които имат право на вод и тази година изборите на Европейския парламент за евродепутати са, се засичат с една дата, когато завършват 12 ти клас в нашата държава. И ме е страх, че много е, нисък ще бъде избирателния глас заради празниците. Но нашата цел е да се повиши тази избираемост. За съжаление, в нашата държава демокрацията върви ръка за ръка с бедността. В училище също. Нашия въпрос е защо не помислите да направите едни, как да кажа, въображаеми избори от началното образование да се темата да бъде включена и в началното образование и оттам до навършването на 18 годишната им възраст, те да знаят защо и колко е важно те да гласуват. Благодаря. Thank you very much and I let the commissioner... Благодаря. Първо бе зададен въпрос за Брексит, бе зададен въпрос и за правото на демонстрации, както и за въображаеми избори. По въпроса за Брексит не мога да дам отговор на този въпрос, тъй като той зависи от изхода от преговорите. Не се знае какво точно ще решат да направят засегнат, засегнатите граждани след Брексит и каква ще е позицията на Великобритания. Не се знае дали тя ще иска да запази връзките си с Европейския съюз в тази област и след Брексит. За сега Доколкото знаем, британската страна възнамерява да запази някакви отношения с Европейския съюз в сферата на еразъм и на образованието но ще видим каква ще е окончателната и позиция. При всички положения ще отстояваме правата на европейските граждани и ще се борим за вашите интереси в Обединеното кралство. Правото на участие в демонстрации. Казахте, че никой не се вслушва в гласа ви. Затова и трябва да гласувате. Ако подадете гласа си, то поставяте останалите пред свършен факт. Ако не гласувате, вие от политическа гледна точка не присъствате в обществото. Изчезвате. Можете да участвате в демонстрации, разбира се, но някои от вземащите решения не се интересуват от демонстрациите, не се слушват в гласа на демонстриращите. Ако обаче гласувате, то ясно ще изразите позицията си. И това ще доведе до свършени факти. Ваше практическо и морално задължение да гласувате. В някои образователни системи има предмети в учебните програми, посветени на конституционния ред, на политическите и законовите права на гражданите. Не знам какво е положението в България по този въпрос в момента, но при всички положения бих подкрепил всякакви усилия за въвеждането на подобни предмети в училище, посветени на политическите системи на дадени страни. В рамките на една демокрация гражданите трябва да са осъзнати, да могат самостоятелно да вземат решения и да са добре информирани. Благодаря ви, господин комисар. Бе зададен току-що въпрос по Twitter. Един от скаутите в момента следи дискусиите на живо. Въпросът му е следният. Какви са надеждите на комисията, на господин комисаря за следващите 5 години? В личен или в политически план ли? Пита господин комисаря. В политически план се надявам да може да се решат всички проблеми, да намерим консенсус за бъдещето на Европа. Надявам се че ще сме в състояние да постигаме конкретни резултати за вас. Вие сте следващото поколение европейци. Трябва да може да се възползвате от всички възможности на ваше разположение. Благодаря на всички ви, казва водещият. Извинявам се на онези, които не можаха да зададат въпрос. Бяхте изключително активни. Благодаря за изказванията ви. Благодаря и на вас, господин комисар. Благодаря, че ни отделихте от времето си, за да участвате в днешния диалог. Of... Можем да заключим, че трябва по-често да се провеждат такива диалози, тъй като те са много показателни. Моля, не напускайте все още залата. Ще направим обща снимка, за да имаме спомен от този ден. Нека видим как ще ни инструктират сега фотографите. Идеята е онези, които са седнали по-в края на залата, да се придвижат към средата. So please, can you all move towards the... Може ли всички да се придвижите към средата на залата? So everyone, can I invite you to stand in this? Are we supposed to be standing or sitting? Трябва да сме прави или седнали ли? Какво предпочитате? По-добре е да сте прави всички. Нека всички заедно се изправим за Европа. Let's.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 към обектива по средата. Yeah. Are you happy? Thank you everyone and see you later. Благодаря на всички. Ще се видим по-нататък за следващите сесии.